So, guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir... Добро утро, уважаеми колеги. Нека да продължим по дневния ред. В момента започваме с точка 6. Това е проектостановище относно позицията на парламента за проект бюджет за 2011 година в вида, в който е изменен съвета, раздел 3 комисия. Имаме внесени изменения от нашата комисия и Юта Хаук не може да присъства днес. Затова Линда Макейван ще ни каже сега за това какви са целите на нашата комисия. Благодаря. Юта Халк моли да я извините за отсъствието. Много жалко, защото тя е много по-голям специалист по бюджета, отколкото съм аз. И преди следващия кръг от преговорите е важно да получим нейните отзиви. Йота представи своето мнение с обосновка. Тя ме помоли днес да подчертая, че се водиха сериозни преговори между секретарията с Генералната дирекция околна среда и здраве и защита на потребителите, трябва да се отбележи една ключова промяна, а именно това, че е променена номенклатурата заради създаването на Генерална дирекция по политиката в областта на климата. Тоест, вече ще има също бюджетни пара и за Генерална дирекция по климата. Юта искаше да подчертая, че продължава проблема с фонда за тютюна. Той е финансиран от вноски от тютюнови, тютюнови компании и идеята е да се повиши осведомеността от вредата от тютюнопушенето, но дейността на фонда приключва през 2010 година. Юта иска да продължи да работи този фонд, но все още не е намерено решение. Така че в точка 5 се говори за това, че Генерална дирекция по земеделие, Генерална дирекция по защита на потребителите и здраве е, трябва да обърна внимание на този момент, който ние обсъждахме и вчера с Бългийското председателство. Също така някои колеги говориха за пилотни проекти и подготвителната дейност. Европейската комисия издаде доклад по този повод – Юта говореше за четири пилотни проекта, които трябва да бъдат с иновативен характер и трябва да има доказана полезност. И подготвителните действия трябва да целят подготовка на бъдещи действия. Тоест, когато се разглеждат проектите, предложени от колегите, те трябва да се съобразяват с дефиницията за това какво е пилотен проект и какво е подготвителна дейност. Също така тя подчерта графика. 19 юли е крайен срока за изменения към проектостановището и за бюджетните изменения. Матрицата за бюджетните изменения е била разпратена на 7 юли от секретарията на нашата комисия. Гласуването ще бъде на 6 септември в Страсбург. И Юска ме помоли да благодаря секретарята и особено Емилия Хумано по подготовката на проекто становище за бюджета, така че Юта ме помоли да ви предам всичко това. И, както аз вече казах, ние очакваме с нетърпение вашите бележки. Аз ще предам на нея всичко, което вие ще кажете. Благодаря, Линда, за това, че се изказахте от името на Юта. И ние вече предадохме благодарностите към секретарията. Има ли желаящи да се изкажат по тази точка? Като че ли не? Не знам дали това е защото всички са много изморени или пък са абсолютно доволни от това, което чухме. Е, мисля си, че по-скоро е второто. А не умората ви. Така че отчитаме това, което беше казано и отбелязваме графика. Сега в момента имаме още време преди да започнем гласуването. Нормально. Не знам дали колегите планират да дойдат в 9.30, както е заплановано, но имаме следваща точка от дневния ред, доклад по изпълнението на европейското законодателство по опазване на биоразнообразието. Това е доклада на госпожа Естер Деланги. Аз съм сигурен, че тя в момента вече сигурно е в сградата. Ще гласуваме по измененията. Имаме 104 предложени изменения. Да, ние с... вече свикнахме тук в парламент и в тази комисия. С много с многото наброя изменения. Richard. Herr Vorsitzender, nachdem wir in unserer Tagesordnung die Abstimmung... Господин председател, гласуването е насрочено за 9.30 и тук има много малко хора. Нека да направим кратка почивка, защото очевидно нямаме кворум, а дневния ред казва, че от 9.30 започваме гласуване. Председателя, да, добре. Нека тогава сега да разгледаме точка 11, доклад за посещението в ЕФСА. Европейската агенция по безопасност на храните. По този начин ще спестим време. Пътувахме в Парма, бяхме делегация от 7 души, предполагам, че сте се запознали с доклада. Европейският орган по безопасност на храните работи от 2002 година и беше взето решение да се създаде такава агенция след многото скандали, свързани с храните през 90-те. Това е орган, който предоставя независимо научно становище по цялата хранителна верига. Вчера обсъждахме с комисар дали оценката на риска, която се извършва от ЕФСА, имаше доста критични въпроси, отправени от нашата делегация. Тези въпроси бяха свързани с качеството на научно-изследователските разработки и становищата на експертите, а също така и обхвата на предприеманите от тях изследвания. Така че ЕФСА продължава да се развива. Ние знаем, че тъй като агенцията се намира в Парма. Това още повече осложнява нещата. Да, има доста подобрения, например нова сграда. И също така беше осигурено европейско училище за служителите. Това е много важно за тези служители, които имат деца. Така че сега вече те могат да изпратят децата си в едно добро училище, което се намира близо до тях, преди те трябваше да изпращат децата си в едно училище, което се намираше в съседен град. Е, но има някои много вълнуващи теми. Е, генетично модифицираните организми, ние ги обсъждахме и вчера, също по време на нашето посещение в Парма, новите храни, пестицидите, а също така използването на месо от клонирани животни, бифенол А, също беше една тема, както и въпроса с твърденията, свързани с въздействието на храните върху здравето. Както вече казах, ЕФСА има трудна задача. Тя се занимава с някои доста спорни въпроси. И от наша страна ние трябва да бъдем внимателни да не отправяме на обосновани критики към агенцията. ЕФСА не е изцяло независим орган, но можем да кажем, че може би няма достатъчно изследвания с дългосрочни последици, но в ЕФСА бяха много доволни, че сме заинтересовани от тяхната дейност. Има между 300 и 400 души персонал – и ние успяхме да срещнем с много от служителите и да ги изслушаме. Това също въжи и за нашето посещение в Европейската агенция по химикалите в Хелсинки. Е, в Хелсинки беше много високо оценено това, че ние ги посетихме, защото служителите там работят далеч от Брюксел и определено им липсват контактите с нас, така че е много хубаво, че извършваме такива посещения и наистина хората много се радват да ни видят. Е, е, и сега, може би, някой от членовете на делегацията също би искал да се изкаже, да сподели впечатления. Ричард? Рихът се Да, господин председател, благодаря ви. Резултатът резултат от посещението наистина са отразени в доклада. Не бяхме много доволни от оценките на риска в такива сфери, като ГМО или използването на месо от клонирани животни. Също така правилата за съответствие не бяха достатъчно конкретни но основният извод, че има сериозно подобряване в такива сфери, като оценка на риска. Искаме ЕФСА да бъде един пълноправен орган, авторитетен, признат навсякъде. Все още дори обществеността не знае много за този орган, така че това беше един от изводите и може би ви бихте могли да се спрете на това. Да, това не е нещо, което отскоро се подлага на критика. Това е критика, която се отправя доста време. Комисар Дали също посети агенцията в Парма и той смята, че в края на есента на 2010 година ще се проведе преглед на целия орган и на служителите и до края на годината ще получим доклад за възможните промени и подобрения, свързани и с състава на агенцията и нейното устройство. И вчера колегите казаха, че ЕФСА трябва да има много добра репутация. Това трябва да бъде един окън, който вдъхва уважение или се ползва с уважение. Трябва техните решения, техните преценки да се ползват с уважение дори човек и да не се съгласява с резултатите. И когато става дума за анализ на риска, те трябва да предоставят високо качествени, безспорни съждения. Така че много хубаво, че има такъв преглед. По основният въпрос за агенциите, това, което казахте за училищата и командироването на служители по места, мисля, че има прекалено много агенции в Европейския съюз, някои от тях нямат ясни правомощия. И в бъдеще трябва да е ясно, че ще създаваме нова агенция, само ако си има ясно европейско законодателство по въпроса. Ние трябва да сме твърди е, по отношение на съвета, тъй като той позволява агенциите да са на най-различни места, без да се отразява реалността. Има си проблеми свързани с командироването на служители и така нататък. Това може да е не е толкова важен въпрос политическа гледна точка, но той все пак се отразява на работата на самата агенция. По въпроса за проучванията за безопасността, не трябва да забравяме, че учените отговарят на въпроси, които са им зададени. Ако ги попитате дали нещо е безопасно или не, те ще ви кажат дали е безопасно от научна гледна точка или не. Никога няма да отговорят на другите въпроси. Дали трябва да се прави това, да речем като клонираните животни, дали от социална гледна точка всичко е наред. Може да е безопасно да ядем месо от клонирани животни на въпросите, дали това е приемливо, имаме ли недостиг на животни и така нататък. идеята ми е, учените ще отговарят само на това, което ги питате. трябва просто винаги много внимателно да претизираме въпросите си, за да получим отговори на актуалните въпроси. И не трябва да се преструваме, че всичко почива на научната основа. По отношение на клонираните животни, освен научните въпроси, този въпрос е свързан и с хуманното отношение към животните. Относно бисфенола, казахте, че е обсъден този въпрос. Не трябва ли да има нещо тази седмица по бисфенола от ЕФСА? Или се лъжа? Комисията ли ще публикува доклад по темата? На 13 или 14 юли, мисля, че се очакваше подобен документ и той ще бъде ли внесен в нашата комисия? Ще попитаме Комисията, ако има представител тук в залата по въпроса за бисфенола, господин Волф. Благодаря. Както бе обявено на интернет страницата, ние отложихме окончателният доклад за бисфенол А за септември. Трябва да проверим още 800 изследвания, така че Документът ще излезе през септември. Това е по въпроса за бисфенола. Няма да има нищо през юли. Информацията ще е през септември. Парламентът изготви редица доклади за европейските агенции и не е доволен от начина по който съветът е взел решенията. Той гледа карта на Европа и преценява къде все още не, няма агенция. Все пак трябва да има някакви критерии за създаването на агенции. В момента имаме една смесица от агенции, разпръснати на различни места. Това е дългосрочна задача. Аз успях да повдигна този въпрос в Комисията по конституционни въпроси преди време, а по другото, което каза Линда, говорихме вече за оценките на риска от ЕФСА. Управлението на риска е нещо, което правим ние от гледна точка на политиката, да видим кои политики са свързани с риск. Ние не приемаме за чиста монета научните становища. Ние гледаме все пак и от политическа гледна точка как стоят нещата. Сега е епохата на разума, след епохата на просвещението. Очевидно ние искаме да се съобразяваме с мнението на учените, но нещата не опират винаги само до това. Агенцията по храните в САЩ е, работи само на научната основа. Но в ЕФСА не е така. В оценката на риска се включват и социално-економическите аспекти. Но научният елемент трябва да е основният аспект от работата на тази агенция. А законодателят вече трябва да прецени коя е уместната политика и кои са рискованите политики. Имате ли нещо друго по въпроса да кажете? Мисля, че оползотворихме много добре времето. Междувременно в залата дойдоха и нови колеги. Виторио Проди е от избирателния район, където е седалището на ЕФСА. Господин Проди, ние вече разгледахме тази точка. Имате ли да кажете нещо по нея? Грация, президенте. Ем... Благодаря, господин председател. Извинявам се, че пропуснах дебата. Посещението бе много важно, защото имахме възможност да се запознаем лично с служителите и да видим как е организирана работата на агенцията и как тя реагира на въпросите, които разглеждаме ние тук. ЕФСА е орган, чиято работа може да се подобри, но моето усещане бе, че това е една надежна организация, на която можем да разчитаме да извършва оценки, които ще ни дадат необходимите знания и данни, за да вземаме своите законодателни решения тук. Разбира се, трябва да продължаваме да наблюдаваме работата на агенцията и да насърчаваме нейната дейност. Например, по отношение на новите храни или ГМО. Това са все въпроси, които трябва да бъдат предмет на оценка. Също и въпросът за натиска, който трябва да се окаже на селското стопанство, за да се увеличи продукцията. Това може да създаде нови условия, нови потребности, които изискват наблюдение. Аз съм уверен, че ЕФСА може да е важен и полезен орган за нашата работа. Благодаря. Благодаря, Виторио. И аз мога да потвърдя това. Наистина се нуждаем от ЕФСА. Целта ни е да видим как може да се подобри нейната дейност. ЕФСО определено е много важна за нашата законодателна дейност. И така трябва много внимателно да видим какво ще критикуваме и какво ще подкрепим. Защото ЕФСА е много важна за нас в сложните сфери, в които работим. И така стигаме до следващата точка гласуване на доклада за изпълнението на законодателството на Европейския съюз за опазването на биоразнообразието. Докладчика Естер Деланге е в залата. Вече имаме голямо присъствие в залата и така можем да пристъпим към гласуване. Пред вас е списъка за гласуване. Започваме с второ изменение. Моля да поставите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 Разделно гласуване. Фелнер. Първата част за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Втора част за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 39. Разделно гласуване. Първа част за. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част за против, въздържали се. Да проверим електронен режим на гласуване по втората част на 39-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Двадесет за, 22 против, 2 въздържали се, приема се. Лош късмет, прието. Приема се. Не успях да поставя правилно картата си за гласуване. Не, не мога да гласувам. Колежката има карта, но тя не работи. Ако обичате, поне да зачетете нейният глас. Разбирам, ако колегата се е забравил картата, но все пак тук картата просто не работи. Би трябвало да проявите достатъчно любезност и да зачитате техния глас. Щупена карта означава, че няма карта. Предлагам да гласуваме отново и да преброим гласовете. Обикновено е, положението е ясно. Гласуваме електронно, за което знаете, вие ли се носите картата или не. Случва се някой да се забрави картата, нищо не мога да направя по въпроса. Ако картата е развалена, има резервни карти, можете да изпратите някой да вземе резервна карта. Би трябвало да има две или три резервни карти. Сега можем да приемем да добавим още един глас, е, но да изчакаме да се вземе картата, защото иначе това ще се повтаря всеки път. Е. Просто въпрос е този инцидент да не се повтаря. Билесна земплена.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 Можем да повторим гласуването. Това е една от възможностите. Ще проявим любезност към колежката, чиято карта не работи. Но трябва да сте готови да идвате с е, работните си карти. И така, по втората част на 39-то изменение. Повтаряме гласуването. Моля, гласувайте. 39-то, втора част.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 против, въздържали се, отвърля се. Да проверим. 400. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 28 на 25. Приема се. 41 за, против, въздържали се, отвърля се. 44 се оттегля. 42 за, против, въздържали се, отхвърля се. 43 е, отпада.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 Гласуваме по втората част. За, против, въздържали се, приема се. 52 за, против, въздържали се, отхвърли се. 51 за, против, въздържали се, приема се. 51 во електронен режим на гласуване. Край на гласуването. НП има гласове в повече. Два гласа в повече. Един отпадна, още един. Добре. Приема се. 54 за против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение номер едно за, против, въздържали се, приема се. Продължаваме с 58. Разделно гласуване. Първа част за. Против. Въздържали се. Приема се втора част за, против, въздържали се. Да проверим по втората част. Край на гласуването. Отхвърля се. 60 за, против, въздържали се. Електронен режим на гласуване по 60. Е, НП един глас повече. Край на гласуването. Приема се. 59 за. 59 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 61 за. Отпада. Извинявам се. 60-то е прието. Отпада, значи. Три изменения отпадат, всъщност. Пет и 5. Не, момент. 63-то. 63 Гербранди и Сие. За. Против. Въздържали се. Да проверим. По 63-то. Край на гласуването. Приема се. 64-то за против, въздържали се, приема се. Пеш, пето, разделно гласуване, първа част. Против, въздържали се, приема се. Втора част, за, против, въздържали се, приема се. Пеш 11, разделно гласуване. Първа част за, против, Въздържали се. Приема се. Втора част за. Против. Въздържали се. Приема се. Пеш 12 за. Против. Въздържали се. Приема се. Пеш 7 за. Против. Въздържали се. Приема се. 65 за. Против. Въздържали се. Приема се. 5 и 8 за. Против. Въздържали се. Приема се. 5-13 за. Против. Въздържали се. Приема се. 66 за. Против. Въздържали се. Отвърля се. Консолидирано изменение 3 за против, въздържали се, приема се. 5.11 за, против, въздържали се, приема се. 37. Били за, против, въздържали се, приема се. 72 за, против, въздържали се, приема се. 47 за, против, въздържали се, приема се. Гербранди и други. 76 за. Против. Въздържали се. Приема се. Електронен режим по 76-то. Край на гласуването. Отхвърля се. 75 Ван Брент за. Против. Въздържали се. Приема се. Жу. 79 за. Против въздържали се, приема се. 77 за, против, въздържали се, приема се. Пети 12, първа част за, против, въздържали се, отвърля се. 80 Каденбах и Слия за. Против. Въздържали се. Да проверим. 80-то. Край на гласуването. Приема се. 82. 83 за. Осемдесет и Пише идентични. За, против, въздържали се, отвърли се. 85. За, против, въздържали се, отвърли се. 84. За, против, въздържали се, отхвърля се. 86 за, против, въздържали се, да проверим. 86. Край на гласуването. Отхвърля се. 21 äh, doch abstimmen. Wird der Antrag gestellt? Бе поискано да гласуваме ПЕШ 21. Кой е вносителят на това предложение? Зелените. Господин Белия. Госпожа Белия. Да, искаме да гласуваме ПЕШ 21. защото това изменение не е обхванато от резолюцията. Искаме гласуване. Докладчика. Пеш 21 противоречи на това, което вече гласувахме. В Пеш 21 се казва, че искаме национални секторни цели, а ние току-що гласувахме съвсем друг комплексен интегрален подход. Ако гласуваме по Пеш, ПЕШ трябва да касае само морските въпроси, а изменението от Комисията по петициите трябва да касаят измененията свързани с петициите. Общите въпроси са уредени от нашата комисия по околна среда. И ние току-що направихме това, казахме. Искаме общ интегрален подход. Ето защо няма да има национални цели и секторни цели. По-късно вече ще поискаме по-тясно трансгранично сътрудничество. Въпросът не е, че това тук не е обхванато от резолюцията. То противоречи на всичко, по което гласувахме вече. И още повече въпросът не касае рибарството. Едно изказване за, едно против. Сега да решим дали ще гласуваме или не. Всички, които са за. Да гласуваме по ПЕШ 21. Против. Въздържали се? Мисля, че се отхвърля идеята. Мнозинството е против. Няма да гласуваме в такъв случай. 87. Гласуваме ли го? Не. Отпада. 89 за. Против. Въздържали се. Отхвърли се. Консолидирано изменение 4 за. Против. Въздържали се. Приема се. 90-то. Деветдесет втората част преди това. За. Против. Въздържали се. Отвърли се. Да проверим електронно. Втората част. 93-то. Abstimmung беендет. Край на гласуването. Отваря се. 90-то. Ван Бремт. За. Докладчика е за. Против. Приема се. Деветдесет Перело Родригес за. Против. Въздържали се. Приема се. 97 Крамер. Две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. 98. Разделно гласуване. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. 99-то. Три части. Първа част за. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част за. Против. Въздържали се. Да проверим електронно. Втората част. Край на гласуването. Приема се. Трета част. За. Против. Въздържали се. Да проверим. Трета част. Край на гласуването. Приема се. Консолидирано изменение 6. За. Против. Електронен режим на гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването und ist angenommen. 29 zu 24. Приема се. 29-24. Доста изменения. 88 Гербранди си е за. Против. Отвърли се.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 Отхвърля се. 109. Разделно гласуване. Първа част за. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 114. За. Против. Въздържали се. Приема се. Dagegen. 28 за, против. Приема се 110 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 111. Искате ли да проверим 110? Гласуването започва. Отхвърля се. Сто единайсе. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 112. За против. Въздържали се. Отхвърля се. Не, тук беше ясно гласуването. Пеш 6 за. Против. Въздържали се. Приема се. Пеш 9 за. Против. Въздържали се. Приема се. Пеш 18 за. Против. Въздържали се. Приема се. 119 за, против, въздържали се, приема се. 113 за, против, въздържали се, приема се. 115 за, против, въздържали се, отхвърля се. 116 за, 115 ли? 116 гласуваме за, против, въздържали се, приема се, 117 за, против, въздържали се, приема се. 178 за, против, въздържали се, отхвърля се. 190 за, против, въздържали се, приема се. 118 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверка правим. 118. Край на гласуването. Отхвърля се. 120 за, против, въздържали се, приема се. 122 за, против, въздържали се, отхвърля се. 124 за, против, въздържали се, приема се. Пеш 4 за, против, въздържали се, отхвърля се. 126 за, против, въздържали се, приема се. 128 за, против, въздържали се. Проверка. Край на гласуването. Отхвърля се. 129 за. Против въздържали се, приема се. Консолидирано изменение номер 5 за. Против. Въздържали се, приема се. По точка за против, въздържали се, приема се, пеш 2 за, против, въздържали се, отхвърля се, пеш 10 за, против, въздържали се, електронна проверка на пеш 10. Край на гласуването. Приема се. 132 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 131 за. Против. Въздържали се. Приема се. 136 за. Против. Въздържали се. Приема се. 130 и 3 за, против, въздържали се, отхвърля се. 135 за, против, въздържали се, приема се. 137 за, против, въздържали се, отхвърля се. 519 за, против, въздържали се, отхвърля се. 138 за, против, въздържали се, приема се. 139 за, против, въздържали се, отхвърля се. Не, извинете, казва председателя, приема се. Приема се 140. Разделно гласуване. Първа част. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Правим електронна проверка на първа част. Край на гласуването. Отхвърля се. Втората част отпада също. 141 за, против, въздържали се, приема се, 142 за, против, въздържали се, отхвърля се, 144 в две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, електронна проверка на втората част. Край на гласуването. Приема се. 145 за, против, въздържали се, отхвърля се, 148 за, против, въздържали се, отхвърля се, 146 за, против, въздържали се, приема се, 147 за, против, въздържали се, отхвърля се, 149 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 150 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 154 за. Против. Въздържали се. Приема се. 151 за. Против въздържали се, приема се. 152 за, против, въздържали се, приема се. 153 за, против, въздържали се, приема се. 155 за, против, въздържали се, приема се. 81 за, против, въздържали се, отхвърля се, 156 за, против, въздържали се, приема се, 157 за, против, въздържали се, отхвърля се, 159 за, против, въздържали се, приема се, 158 и 160 идентични за, За. Искам да видя кой е за. Благодаря. Против. Въздържали се. Нека направим проверка. So, dann beendet. Also, angenommen. Край на гласуването. Приема се. Wir stimmen ab 161, 162 Ferreira. Dafür? 162 Ферейра за, против, въздържали се, отхвърля се.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 въздържали се. Приема се 170 за, против, въздържали се. Приема се 168 в 3 части. Първа част за, против, въздържали се, отхвърля се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. Не знам, има ли смисъл и трета част да гласуваме. Трета част за, против, отхвърля се. Всъщност в три части отхвърлихме 168. Отхвърлено бе това е изменение трикратно. 182 за За. Ще започнем отново. 172 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Можем да направим електронна проверка, ако желаете. В НП имаме един в повече. Край на гласуването. Отхвърля се. Сто седемдесет и трето за против въздържали се, отхвърля се, 174 за, против, въздържали се, приема се. 175 за, против, въздържали се, приема се. 5 и 10 за, против, въздържали се, отхвърля се. 179 за, против, въздържали се, приема се. 189 за, против, въздържали се, приема се. 180 за, против, въздържали се, приема се. 182 за, против, против, въздържали се, приема се 181 за, против, въздържали се, приема се 183 за, против, въздържали се, приема се 184 за, против, въздържали се, приема се, пеш 20 за, против, Въздържали се. Приема се. Правим проверка. Моля. Пеш 20. Край на гласуването. Отхвърля се. 185 за. Против. Въздържали се. Приема се. 186 за, против, въздържали се, приема се. 188 за, против, въздържали се, приема се. 190 за, Вече сме го гласували 190. 191 тогава за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 192 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 193 за. Против въздържали се, приема се. 5 и 12 втора част за, против, въздържали се, приема се. Преамбюла 9 за, против, въздържали се, приема се. Номер 8 Арсени си други за, против, въздържали се. Приема се 10 за, против, въздържали се. Приема се 11 в две части. Първа част за, против, въздържали се. Приема се. Втора част за, против, въздържали се. Бих казал прието, но правим проверка. Край на гласуването. Да, приема се. 12. Егле. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 13. Роси за против, въздържали се, отхвърля се, 14, Адър, за, против, въздържали се, приема се, 15, за, против, въздържали се, приема се, номер 1, за, против, въздържали се, отхвърля се. 16 в две части. Първа част за против. Въздържали се. Приема се. Втора част за против. Въздържали се. Проверка на втора част. Край на гласуването. Приема се. 18 за, против, въздържали се. Приема се. 17 за, против, въздържали се. Приема се. 19 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 20 за, против, въздържали се. Приема се. 21 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Това беше чудесно. И сега ще гласуваме проекто предложението за резолюция. Гласуваме електронно. Начало на гласуването. Край на гласуването. Само погледнете. 55 за, няма въздържали се, няма гласове против. Най-сърдечно поздравявам докладчика. И така, парламентът сега преминава към, ще започне към работата по КОП-10 с много добра подготовка. Благодаря на всички за усърдието. Продължаваме по темата за биоразнообразието. Следващата точка е на дневен ред. Пункт 9. Девета точка. Стратегическите цели на конференцията на страните. Имаме устен въпрос, който искаме да отправим към съвета. Би трябвало да разполагате с екземпляр от този въпрос. Ще имаме дебат по време на пленарната сесия Желаете ли да направите коментари по този простичък въпрос? Не. Въпросът е елементарен. Очакваме комисията да обясни ключовите стратегически цели за конференцията в Нагоя. Значи приемаме въпроса и така минаваме към десета точка гарантиране независимостта на оценката за въздействие. Forse,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 италианските депутати от НП са потънали в разговор. Ja, also wir haben die Anfrage angenommen, wir haben aber noch... Äh, Приехме въпроса, но остава резолюцията, която внасяме и с която би трябвало да разполагате. Затова искам да попитам, някой желая ли да вземе думата по резолюцията? Няма желаещи. Е, няма нищо лошо. Това означава ли, че сме постигнали съгласие по нея? По резолюцията за КОП 10. Всъщност имаме няколко автори на тази резолюция Гевранди Белие, Розбах. Някой от тях желали да вземе думата, госпожа Белие? Имате думата. Благодаря, господин председател. Приветствам работата, която бе свършена по тази резолюция. Бих желала да подчертая колко е важно да вземем амбициозна позиция, така както бе представена тя от Европейския парламент, а, както ще бъде представена по време на конференцията в Нагоя. Искам обаче да се спра на три точки, по които може да бъдат внесени изменения в тази резолюция. Ще ми се от името на групата на еколозите да привлека вниманието към нещо, което може би изглежда твърде сложно с оглед на дипломацията, но все пак бихме искали да привлечем вниманието към следната точка. Жалко е, че позицията на страната Домакин по въпроса на биоразнообразието е такава, че е неприемлива. Имам предвид Япония и нейната позиция по отношение на улова на а, различни видове, които са застрашени. Китовете, например, така че е много важно за Европейския парламент а, гласно да каже това, да привлече вниманието на Япония към необходимостта от промяна в позицията. На следващо място бихме искали съвсем ясно да се посочи, че Европейският парламент е против генерализирането на въпроса за патентоването, т.е. патентоването на живи същества – т.е. когато става дума за достъпа и до споделянето на съществуващите възможности. Има един допълнителен а, въпрос, който е свързан с биогоривата. Ще ни се да се препотвърди необходимостта от въвеждането на задължителни критерии, свързани с устойчивото развитие в тази област. Това са трите теми, на които искам да обърнем внимание. Независимо от казаното, приветствам тази резолюция която се надявам, че ще бъде прията в този парламент с преобладаващо мнозинство. Много благодаря на госпожа Белие. You, благодаря, господин председател. Поздравявам авторите на резолюцията. Бих искал да изтъкна следните аспекти. Благодарение на последните две заседания на Конвенцията по биоразнообразията, става ясно, че Бразилия и много други страни ясно заявиха, че те не се съгласяват с новия стратегически план за периода 2010-2020, ако той не посочва ясно ангажиментите за финансиране. И ако няма ясен напредък по присъединяването към допълнителния протокол. Ние трябва да изтъкнем тези два аспекта, защото както и в Копенхаген – може да се окажем задана на улица. И, и позицията на САЩ е достойна за осъждане. И, Европейския съюз също се присъединява към призива за равноправно и справедливо разпределяне на ползите, Европейският съюз трябва да се присъедини към принципа на информирането предварително съгласие, дадено от коренното население и местната общност. Това въжи за генетичните ресурси. Също но Европейския съюз не, не подкрепя призива за равномерно разпределяне на ползите от общо достъпно знание. Същото въжи за мониторинга и проследяването на наличните ресурси. Същото въжи за взаимното договаряне между потребителите и доставчиците на ресурсите. Т.е. ние искаме целият процес на мониторинг и проследяване да бъде доброволен. Трябва да има споразумение с традиционните потребители на ресурси. Също е време нито Европейски съюз трябва да настояваме този протокол да се изпълнява. от момента, в който той е ратифициран. Защото от много години се използват ресурси, обаче това обикновено е в ущърп на коренното население на местните общности. Обеден съм, че трябва много ясно да формулираме и да изтъкнем тези аспекти. Също така, много съжалявам, че въпреки, че конвенцията съществува 1992 година, две други конвенции, повече свързани с търговията, се развиват много бързо. И трябва да отчетем всички мнения на местните общности, на пазара, на частния сектор, но независимо от това, че ние се стремим да ги отчетем, ние много бавно взимаме решения. Благодаря ви. Благодаря. Виторио Проди, заповядайте. А, добре. Вие не искате думата. Кристина Гутиерис Куртинес, моля. Благодаря, господин председател. Биоразнообразието и резолюцията по КОП-10 са много разбираеми за мен, защото бях председател на делегацията. Първо, в текста, който приехме, има много сериозни противоречия и съм и бях изненадна, когато отидохме в Бон, когато бях начал на делегацията, че въпросите на коренното население, хората, които от векове живеят в тези места и са изтласкани от тези места, в много места, в Африка, в Мексико, не могат да ползват своите земи и тези групи от населението никога не са били деструктивни, защото те винаги са използвали традиционни методи за замеделие, традиционни уреди за замеделие, които не разрушават околната среда. Видях една крайна ситуация и бях принудена да кажа на Европейската комисия, че ако те създадат на резерва, трябва да има протокол, в който да се говори за истинските собственици на земята и за човешкото измерение. Европейският съюз се разглежда като една демократична общност, обаче той налага подобни условия. Човекът се грижи за ландшафта и трябва да се позволи използването на традиционни мнения видях, че левите гласуваха срещу моето изменение 108, което отчиташе точно собствениците на земята. Но дори и в Европа, ако един сълскостопански производител има земя и тази земя е природен резерват, вие трябва да отчетете неговите интереси, трябва да ги убедите тези хора. Не трябва да ги разглеждате като някаква пречка. Т.е. трябва да има някаква логика. Земята иска грижи. Тя иска някой да се грижи за нея. А в тази схема много неща ще бъдат разрушени. Трябва да разгледаме член 6 на директивата за местообитанията. И отново ви казвам, ще имаме проблеми с кореното население. Винаги традиционно сме поддържали контакти с местните общности, с неправителствените организации, с коренното население. Затова е важно да имаме текст, в който да се казва, че протоколите било на ОНЕ, било на Европейския съюз по създаването на паркове или природни резервати трябва да отчитат човешкия фактор и че трябва да има последващи дейности, за да се гарантира това, че се отчита човешкото измерение. Трябва да признаваме правата на тези хора. Благодаря. Председателят, благодаря. И по какъв начин вие виждате това, че има противоречие? Thank you. Ще предпочита в писмена форма да го формулира, да формулирам и ще представя подробности. Добре. Карен Каленбах. Благодаря. Ще отчетем казаното. Единственият въпрос е крайният срок за измененията 15. Така че благодаря за това, че се изказахте. Смятам, че е много важно да има един много сериозен, солиден документ и да се съсредоточим върху основните въпроси. Разбира се, с другите страни, подписали конвенцията, целим да отразим духа на измененията. Не можем да обхванем всичко, не можем да обхванем всички подробности, всички региони. Благодаря на всички за начина по който гласувахте днес за доклада. Наистина беше доста трудно да се изготви този доклад и може би някой би могъл да го направи по-добре. Аз нямах прекалено много отделни срещи и обсъждания, но смятам, че е важно парламента да има силна позиция от нашите обсъждания разбрахме, че трябва да имаме и двете неща. Трябва да отчитаме значителните интереси на различни групи от населението. Така че мерките по биоразнообразие ще бъдат успешни само ако привлечем на наша страна местните общности, местното население, т.е. трябва да има един подход отдолу нагоре, а също така е необходимо политиците да поемат ясни ангажименти. И биоразнообразието трябва да бъде включено във всички политики и стратегии. Тоест, ние не трябва да имаме законодателство, което има нишов подход към биоразнообразието. Не, биоразнообразието трябва да бъде обхванато от различни видове законодателство. защото иначе последиците ще бъдат много отрицателни, включително и за нас. Естер Деланге. Благодаря, господин председател. Благодаря на колегите и на секретарията за тяхната помощ при подготвянето на тази резолюция. Благодарение на тях успяхме да се справим много бързо. Проведохме широки консултации и успяхме бързо да се справим. Съгласна съм с колегата Каленбах. Въпросът и резолюцията не трябва да съдържат толкова много подробности, че да загубят особната си насоченост. Обаче имаше някои много добри бележки и предложения, направени току-що. Благодаря на колегата от НП за човешки аспект и това, което госпожа Белия каза за риболова и най-вече за рибата тон. Ние преди сме говорили за това в парламента, изразявали сме нашето разочарование. Особено, що се отнася за Япония. Патентите също са важна тема. патентите все повече се използват за регистриране на отделни породи. И има хора, които се стремят да използват нещо, което вече съществува в природата. Важно е обикновените хора да имат полза от опазването на биоразнообразието, а не само големите транснационални фирми. Трябва да се обърнем към Европейската комисия и да кажем – как ще гарантирате това да не повтаряме грешките, които допуснахме на предишни международни конференции? Имаме включително и в комисията възможности за вътрешно съгласие. Така че се стремим да ограничим текстовете до основните послания, които искаме да отправим към комисията. Благодаря ви, председателят. Добре. Можем да попитаме пряко комисията за това. За това какъв е обхвата, ще помолим комисията да ни даде повече информация по този последен въпрос. Да, заповядайте. Благодаря, господин председател. Що се отнася до подготовката, съвсем накратко за сегашната ситуация и за вътрешната координация на Европейския съюз. Тя току-що започна с Бългийското председателство и разглеждаме резултатите от заседанията, споменати тук в Кали в Найроби, да, ние провеждаме вътрешни консултации с държавите членки на всички нива и работим по формулирането на позицията на Европейския съюз. Този процес е доста напреднал вече. Ние ще финализираме тази позиция и ще има заключения на съвета през октомври. Е, разбира се, ние ще информираме парламентаристите за хода на процеса на по-късен етап. Сигурно ще имаме среща в началото на октомври, за да ви информираме по-подробно за това, как стоят нещата. В момента преди лятната вакансия на парламента и като се отчитат и проблемите, упоменати тук нееднократно, в момента тази седмица текат окончателните преговори в Монреал и ние трябва да изчакаме резултата, за да обмислим целият пак, пакет на основните проблеми, които ще бъдат обсъдени в Нагоя. И това също ще бъде отчетено в протокола за споделяне на ползите. Европейският съюз е ангажиран с приемане на такъв протокол. Разбира се, финансирането става сериозен въпрос, така че този пакет ще бъде обсъден светлината на резултатите от срещата в Монреал. Да. Господин председател, искам да кажа че имам един пряк въпрос към комисията. Аз разбирам, че отнема време да се изготви общата позиция на Европейския съюз. Но когато чувам, че в средата на октомври може би ще има обща позиция, при положение, че среща в Нагоя ще бъде в края на Нагоя, аз мятам, че да опускаме същата грешка, която направихме в Копенхаген, Доха и на много други места. Конкретният ми въпрос е какво се прави точно сега, на този етап, така че да бъдат привлечени към европейската позиция други страни извън Европейския съюз. Или ние изчакваме да бъде формулирана обща позиция в средата на октомври и като пристигнем в Нагоя, ние ще видим, че всички останали страни са обединили върху друга позиция. Така че какво се прави в момента, така че да бъдат приобщени други страни извън Европейския съюз към обща позиция? Тук не е точно като Копенхаген. Ако привлечем и други страни за нашата позиция, това ще е много лошо за света. Вярно ли е това, което се казва, че комисията има резерви? за съществуващите права на коренното население върху генетичните ресурси. И комисията иска да се премахне предварително информираното съгласие. И се опитва да направи доброволно следенето и отчетността. Това са просто срамни неща по които искам комисията да коментира. Благодаря. По въпроса какво правим е, във връзка с третите държави на този етап, наистина окончателните ни позиции се изготвят малко преди заседанията. Но ние вече работим по въпроса, използваме заседанието в Монреал да се свържем с другите страни – по време на междусесените заседания се опитаме да видим къде може да се постигне компромис въз основа на позициите, които вече сме приели за други заседания. Ние използваме тези неформални средства за контакти. Също така възнамеряваме да използваме и мрежата за зелена дипломация. Както направихме вече и през април по време на междусесените заседания за да предадем нашата позиция на другите държа... страни, да знаете какво мислим. Ще използваме и заседанието на върха през септември 2010 в Нью Йорк, заседанието на Генералната асамблея на ООН е по биоразнообразието, за да проведем двустранни срещи с всички министри, присъстващи там, за да се подготвим за конференцията на страните. Надяваме се, че на такива заседания, на които ще присъстват държавни и правителствени ръководители, ще имаме възможност да се споразумеем по много от неразрешените въпроси за конференцията на страните и се надявам да изчистим много от въпросите преди да пристъпим към самото заседание. Що се отнася до преговорите за достъпа и поделянето на отговорностите, на ползите, въпросите, които бяха повдигнати, касаят преговори, които все още текат в Монреал. Не съм получил информация от колегите, преговарящи там. Моля да проявите разбиране. Не мога да дам информация за нещо, което все още се обсъжда сега в Монреал. Не знам как тече дискусията и как се развива позицията. Относно коренното население и техните права за традиционни познания – Новият протокол ще трябва да разгледа темата за традиционните познания, свързани с генетичните ресурси, с които разполагат корените населения. Подкрепяме идеята, че задълженията за страните, с които трябва да гарантират, че има механизъм в национален план за участие на коренното и местното население – в преговорите, следва да са факт, но това ще е задължение в национален план. Трудно се водят е, дискусиите по този въпрос. Не само Европейският съюз има свое мнение по него. Дебатът е доста политизиран. Не е, че Европейският съюз не иска да се споменават правата на коренното население върху традиционните познания в е, протокола, генетичните ресурси в протокола. Обещаваме, че ще дадем информация на парламента веднага след като приключат преговорите в Монреал, за да ви запознаем с положението, така както направихме и преди заседанието, преди няколко седмици. За съжаление, просто експертите не могат да са тук в залата и да ви представят по-подробна информация. Няма други желаящи за думата. Искам да благодаря на докладчика на изготвилия резолюцията. Крайният срок за изменение е утре, 12 часа. Очевидно, резолюцията трябва да е доста кратка. Последна точка за сутрешната сесия. Вече разгледахме 11-та, ЕФСА. Въпросът за климата се отлага, не е включен дневният ред. Доклад на Мартин Каленан гарантиране независимостта на оценките за въздействието. Становище за комисията Юрия. Това не е най-важната точка от дневния ред на комисията за деня, но все пак мисля, че не е маловажна. Както правилно казахте, ние даваме становище на водещата комисия по правни въпроси по въпроса за гарантиране на зависимостта на оценките на въздействието, госпожа Ниблер ще изготви доклада на комисията Юри. Съгласен съм с бележките от последния и вариант, а именно комисията трябва да носи отговорност за оценките на въздействието, но тези оценки на въздействието трябва да са обект на контрол на качеството трябва да използваме богатият опит и познания, които съществуват в комисията и да им позволим да поеме отговорност за изготвянето на тези оценки на въздействието. Но освен това, трябва да се предвиди строг, независим външен контрол върху качеството. Това може да се постигне чрез създаването на независима комисия за оценките на въздействията, която ще упражнява контрол върху оценките на въздействието, извършени от комисията. Това е съобразено с най-добрите практики в редица държави членки Великобритания, Холандия, Германия и Швеция, в които вече има подобни независими комисии. Получих редица забележки от заинтересовани страни които се притесняват съвсем основателно, че много често оценките на въздействието на комисията са пригодени за да се мотивира вече взето политическо решение, а не за да дадат насоки на ръководителите по това, кой е най-правилният път за действие. Хубаво би било тази комисия да последва образеца на комисията ИМКО, първоначалният обмен на становища да бъде запазен за обсъждане на оценките на въздействието в предложението. ЕНВИ трябва да изготвя оценки на въздействието, ако имаме съществени изменения, внесени от нашата комисия. Не очакваме комисията да извършва оценки на въздействието на своето предложение. Ако ние предлагаме съществени изменения към предложенията, трябва да проявим смелост и да поискаме ние самите да извършим оценка на въздействието на нашите изменения. Не на всички, разбира се, на по-важните и съществени. Просто трябва да знаем какви са евентуалните последици от едно изменение преди да го одобрим. Смятам, че и качеството на оценките на въздействието може да се подобри, ако се допитваме повече до заинтересованите страни и ако има ясен анализ на ползите и разходите от всички варианти, включително и най-важният вариант – запазване на статуквото. Някои от ползи не могат да, бъдат, да получат количествено измерение – и това трябва ясно да бъде обяснено. Много често, много трудно се измерват някои ползи, трудно се намира паричното им изрешение и това трябва ясно да бъде посочено и да се отчете този фактор. В заключение, независимите оценки са много важни. Те играят съществена роля в нашата дейност, законодателна дейност. Но смятам, че ключовата дейност в цялото предложение, ключовата дума в цялото предложение е думата независим. Благодаря, господин Каланан. Вярно е, че когато разглеждаме сложни въпроси, се нуждаем от информация за евентуалните последици, т.е. от оценка на въздействието. Но, както казвате, понякога оставаме с впечатлението, че с тези оценки просто тези оценки се използват просто за претекст, за някакви действия. Просто се обосновава това, което вече иска да направи лицето, което има законодателната инициатива. Не в това е смисълът на оценките на въздействието. Относно оценки на въздействието, когато прокарваме съществени изменения, не знам дали сме правили такива. Може би поизоставаме в това отношение. Ако се отклоняваме съществено от законодателния проект, имаме възможност да извършим оценка на въздействието на изменението. Редица са колегите, които иска да взема думата госпожа Готирес. Изненадан съм от това, което бе казано. Ясно е, че трябва да вземем предвид въздействието на нашата нормотворческа дейност. Трябва да видим какво се прави в Европейския съюз. Всичко това почива на устоите на демокрацията. Трябва да видим какво е въздействието на европейското законодателство върху системата като цяло, да речем социалното законодателство, заедостта. И така, какви критерии трябва да използваме към нашите доклади? Кои са основните критерии, които трябва да се прилагат? Очевидно е, че през идните години Съюза ще трябва да преработи законодателството си оценката на въздействието върху околната среда. Трябва да Видиме какво е отрицателното въздействие на редица нормативни актове в Съюза, което е съвсем в ръда на нещата. Трябва да видим какво е отрицателното въздействие. Европейската комисия е политически орган, който не обича критиките. Много неудобно е на комисията, когато е обект на критики. Но това не означава, че те трябва да се избягват. Затова и се нуждаем от независимият контрол върху тези оценки на въздействието. Иначе ще се стигне до най-различни черни дубки в законодателството и нерешени въпроси. Смятам, че това е правилният подход. Затова аз подкрепям идеята за независимите оценки. Също така, институциите от страните, които ще извлекат полза от подобни действия, трябва да са независими. Има един орган в Испания, който ме притеснява. Мисълта ми е следната. В Испания някои правомощия на съветите бяха отнети, просто защото нямаха бюджетни средства, за да обезпечат своята дейност. И така те или трябва да имат собствени ресурси, или да събират такси от разрешителните за строеж. Това е положението в Испания. Много критики се отправят за строителството по крайбрежните зони в Испания. Но проблемът е, че всички общински съвети правят едно и също. Строят се все повече и повече обекти. за да се набират средства. Ето защо трябва да се занимаем с тези органи, които са извършили оценката на въздействието. В крайна сметка общинските съвети извличат ползата. Ето защо има в приютща нужда от независима оценка на въздействието. За това изцяло подкрепям доклада на приятеля ми Каленан. В Европа трябва да сме по-самокритични. Хубаво е на заседание на комисията да поканим някоя организация – Една организация от Норвегия вече е изготвила доклад, от който е видно до каква степен европейското законодателство вече е увредило екологичното наследство. Ние не сме успели да направим много неща. Така че, наистина, трябва да разгледаме действията на някои органи. Трябва да се запитаме на европейско ниво, какво ще стане? Трябва да разгледаме дейността на регулаторните органи и въздействието от нея. Това не е някаква религия или догма. По всички тези причини смятам, че се нуждаем от независими външни оценители. Това е още по-важно и заради принципа на субсидиарността, който трябва да се прилага особено, що се отнася до ландшафта. Принципно аз съм за преразглеждането на системата. Трябва ни работна група, която да следи целия процес и разработването на екологичното, на екологичното законодателство. Благодаря ви. Бих искал да благодаря на докладчика за подготвеното проекто становище и да се спра на въпроса за независимостта на тези оценки, особено с оглед на Лисабон. трябва да се гарантира добро качество на законодателните актове, те да бъдат и независими и с добри качества. Искам да кажа кои са водещите а, насоки за групата на социалистите. Това са едни насоки, които да ни водят в законотворчеството ни, а, за да има отговорност. А, всеки анализ на рентабилността трябва да включва не само економическите съображения, но и социалните, здравословните и други трябва внимателно да прегледаме предложенията, за да знаем кои се нуждаят от оценка на въздействието. Някои са по-простички, други са по-сложни, някои от тях изискват дълго време за написването си, другите не. Затова се притеснявам от това изискване за задължителни а, условности, които трябва да бъдат изпълнявани. Трябва да се отчитат водещите практики в някои държави, примерно в Германия, Швеция, Франция, Обединеното кралство, външни органи правят проверка на това. Трябва да извлечем полза от подобен опит. Най-добрият начин да постигнем независимост на, на съвета за оценка на въздействието е да бъдат включени различни а, представители, за да се балансират интересите в много случаи съм виждала, че има конфликт на интереси и те стават явни едва след приключването на оценката на въздействието и вредите вече са нанесени. би трябвало да се предлага от този съвет приемането и отхвърлянето на някои предложения. Това също ме притеснява а, ние сме онези, които носим политическата отговорност. Ние трябва да поемем а, отговорността да вземем тези политически решения. Благодаря на докладчика за становището и с нетърпение очаквам да работим заедно през идните месеци с всички. Благодаря, казва председателя. Благодаря Наистина съм благодарна на докладчика за свършената добра работа. Като представител на социалист... като казва, че представителя на социалистическата група, аз също искам да подчертая колко е важно тези оценки на въздействието – да не бъдат само направени, за да се потвърди някакъв политически избор. Тези оценки би трябвало да доведат до подобряване на основните постановки за вземането на решения в документа на Комисията по правни въпроси се прави едно позоваване на три основни принципа. Според мен тези принципи трябва да бъдат препотвърдени в нашето становище. На първо място, оценките за въздействието се правят, за да се подпомогне процеса на вземане на политически решения, а не да го заместят. и оценките за въздействие не би трябвало да ограничават възможностите за вземане на политически решения, нито пък да бъдат използвани, за да се предотврати вземането на такова решение. Казано иначе, законодателят е овластен и има правото да упражни своите правомощия така е в демокрацията. По Алинея 5 господин Каланан предлага да се направи един задължителен анализ, междусекторен анализ, като се направят съответните количествени измерители. Според мен това противоречи на предложеното от госпожа Ниблър – като основен принцип. И именно за това аз съм по-скоро съгласна с госпожа Ниблер. В много случаи е трудно да се даде количествено измерение на ползата. В един съвършен свят това би било много хубаво, но не е така ползите трябва да се поставят в някакъв контекст, например в контекста на здравеопазването. Затова не винаги е възможно тези ползи да получат количествено изражение. Имаме а, много примери за проведени оценки на въздействието. и в някои случаи дори не знаем какво би било въздействието от альтернативните материали. По-трудно е да се даде политическо изражение, особено когато говорим за биоразнообразието. Едва ли това е нещо, на което можем да присвоим определени числа а, или финансови измерители. Какви биха били а, тези ползи с оглед на съхраняването на различни биологични видове или човешкия живот? Можем ли да го устойностим? С други думи, винаги има някаква произволност, когато се прави такъв а, междусекторен анализ на ползите. В линея 7 господин Каланан предлага комисиите на парламента да изготвят такива оценки за въздействието, когато се правят изменения по същество. Пак ще кажа, че това противоречи на предложеното от госпожа Ниблер – в работния документ на комисията Юри. Защото това би означавало, че законодателят няма да има пълната свобода на действие. Господин Каланан прави една препратка към междуинституционалното споразумение, но на практика той отива отвъд това. Защото според това споразумение – Оценките за въздействие са една възможност при изменения. По същество, но те не са задължителни. Разбира се, че биха били едно хубаво нещо. Ако ние сами си наложим ограничения. Но това не е задължение. Те са средство за постигане на равновесие между това, към което се стреми господин Каланан, чрез този процес на вземане на решение, защото целта е все пак да се вземат по-добри решения, но в същото време трябва да си съхраним и свободата на политическо действие, защото това е основата на демокрацията. Благодаря. Думата има господин Проди. Благодаря, господин председател. Аз също бих искал да благодаря на господин Каланан за свършената от него а, работа. Малко съм объркан обаче. Европейският съюз разполага с цял инструментариум и той трябва да бъде използван преди да искаме да бъдат създадени и други средства за действия. Нека поясня. Комисията носи отговорност за прегледа на а, работата на съвместния център, изследователски център. В същото време той си има и различни научни задачи да оказва подкрепа на комисията. като изпълнителен орган – и когато комисията предлага законодателни актове. Така че вече имаме такъв орган, е, който аз е, дълбоко уважавам. Този орган е, провежда много сложна работа. Разполагаме и с цяла поредица от агенция, органи. Тук говорим за органа за безопасност на храните, например. Ние ги посетихме и когато бяхме там, потвърдихме, че членовете на съвета на този орган трябва да бъдат независими. С други думи, преди да призоваваме за получаване на подкрепа отвън, би трябвало да огледаме много щателно системата от агенции и органи, с които разполагаме ние, дали те наистина са независими. Например, Агенцията по околната среда в Копенхаген, да вземем, която си има собствена инфраструктура, тя работи професионално, според мен е независима. Естествено, това подлежи на анализ. Но според мен това са хора, които са професионалисти, те са независими и вече носят отговорност за изготвянето на оценки за въздействието. Това, което искам да кажа е, че трябва да на личните средства – преди да пристъпим към предложения за такива оценки? Ще успеем ли да намерим професионалисти извън Европейската комисия, които да са на ниво с Агенцията по околна среда в Копенхаген? Казано иначе, преди да Предприемам създаването на нови външни организации, би трябвало да опозотворим наличното, да направим преглед на съществуващите агенции и да преценим дали имат нужната независимост, би трябвало да я имат. Вече споменахме, че тези агенции трябва да бъдат независими или членовете на техните управителни съвети трябва да са независими. Нека по-скоро това да разгледаме. Няма никакво съмнение, че са професионалисти. Може би това са организациите, към които да се обърнем за извършването на оценка за въздействието. Ако има някои по-деликатни въпроси, винаги бихме могли да ги отнесем към а, доверените членове на Европейския парламент. Но не винаги. Но би трябвало парламентът да има тази възможност ако ще се вземат решения по деликатни въпроси. И трябва да се взаимодейства с а, управителния съвет на даден орган. Или пък да се взаимодейства с експерти, работещи в тези агенции и органи. Според мен това е пътя, за да създадем един съвет от различни агенции. Те са доста на брой и пряко или косвено те се занимават с екология. Според мен, именно защото те са професионалисти и то на доста голям, високо равнище, бихме могло, могли да се възползваме от знанията им. Съществуващите агенции а, винаги могат да ни подпомогнат с оценките за въздействие. Разполагаме с а, този развит човешки ресурс и би следвало да го оползотворим. трябва да помислим, разбира се, дали са достатъчно независими, за да можем да ги използваме по този начин. Благодаря. grazie. Dann, äh... Благодаря. Благодаря, господин председател. Бих искала да благодаря на колегите, които работиха по този много сложен въпрос – да, наистина това обхваща много различни аспекти. Като цяло, като говорим за изпълнението на оценката на въздействието в законодателен процес, аз бих искала да изтъкна екологичното въздействие. Що се отнася до оценката на въздействието, смятам, че винаги трябва да отчитаме екологичния аспект – и последиците за околната среда от е, обсъждания проект на законодателен акт. Смятам, че екологичният аспект трябва да бъде водещо съображение при одобрение или отхвърляне на определени предложения. Смятам, че всеки човек, който участва в економическата дейност, трябва да знае, че оценката ще бъде независима и обективна. Затова ние говорим за резултатите, проистичащи от екологичното законодателство. Смятам, че гражданите на Европейския съюз трябва да са наясно, че ние се стремим да се придържаме към принципите за независимостта. Тук говоря за дейности в енергетиката и други сектори. До сега ситуацията беше такава, че фирмите, които възлагат оценка на въздействието върху околната среда, като цяло смятат или смятаха, че резултатите ще оправдае дейността на тази фирма. Понякога тази оценка се използваше за прикрити на някои незаконни дейности. Смятам, че ако се придържаме към принципите за безпристрастност, обективност и независимост, ще постигнем, може би, ще постигнем повече и може би трябва да работим върху директивата за екологичното въздействие. Благодаря ви. Благодаря ви. Ще помоля господин Райт от Европейската комисия да изрази позицията на комисията. Моля, имате думата. Благодаря, господин председател. Първо, комисията е ангажирана с гарантиране високото качество на оценките на въздействието. Това, което ни правим в нашите оценки на въздействието, е, че ни разглеждаме социалните, економическите, екологичните аспекти, взети като едино цяло. Ние отчитаме всичките аспекти, за които говоряха депутатите. Мисля, че има някакъв проблем с идеята за външното присъствие в съвета за оценка на въздействието. Защо ние смятаме, че това не е необходимо? Защото този съвет включва хора от различни генерални дирекции, включително и околна среда и заетост. Ние се опасяваме, че присъствието на външни хора ще наруши баланса. Когато ни разглеждаме държавите членки, и тук се говори за това, че в държавите членки има такива независими органи, и те не са независими, тъй като често се влияят от бизнеса. Така че ние смятаме, че това няма да бъде добре за съвета за оценка на въздействието към комисията. Смятам, че елемента, свързан с нормативната уредба означава, че и председателя назначава членовете независимо от това, каква генерална дирекция те представляват, но те работят за комисията. Има проверки за качеството и преди Европейската комисия да приема оценката, преминава се през тези проверки. Също така тук се говореше за външни членове или депутати от Европейския парламент. Предлагаше се да участват във вътрешните процедури. За нас това не е приемливо. Ние не смятаме, че е разумно да имаме външно присъствие, когато става дума за вътрешни процедури. Проекта на рамковото споразумение за взаимоотношенията между парламента и комисията гласи, че комисията гарантира това, че оценките за въздействието, които извършва, са изцяло нейна отговорност при спазване на прозрачна процедура, която гарантира независима оценка на въздействието. Искам още веднъж да подчертая, че комисията внимателно следи как се изпълняват вътрешните процедури и гарантира качеството им. Сега за подход ИМКО. ИМКО разглежда оценки на въздействието на правените от комисията и ги обсъжда с нас. Ние бихме приветствали подобен външен контрол, извършен от Европейския парламент. Ние също така приветстваме ангажимент на Европейския парламент да внася съществени изменения в оценките на въздействието. Ние говорихме с основните действащи лица и ние смятаме, че това е една от слабости с процедурата. Ние имаме оценка на въздействието, но след това е наистина необходимо да има изменения към тях. Що се отнася до агенциите? Агенцията по околната среда е добър пример. Те работят много професионално и независимо и много често тази агенция предоставя своите бележки по процеса за оценка на въздействието, така че това е един от важните участници в процеса. Обаче това не е окън, който има капацитета да извършва проверка на качеството на оценките на въздействието, извършвани от комисията. Благодаря ви за вниманието. Ja, äh, Linda, Nachfrage. Да, Линда. Само бих искала да кажа, че не знам какво прави Имко, но дали комисията е готова да представи на нашата парламентарна комисия своята оценка на въздействието. Така че да можем да имаме една представа, която отговаря на нашата процедура. Смятам, че когато се предлага основно законодателство. Важно е комисията не само да представи предлаганото законодателство, но също оценка на въздействието. Понякога комисията избира едни пътища, ние избираме други. Дали вие го правите това с другите парламентарни комисии? Виктория Проди. Проди. Благодаря, господин председател. Бих искал и аз също да реагирам. Е, да, че е ясно, че комисията има собствени структури и е желателно тези структури да бъдат използвани за оценките на въздействието върху околната среда. Вероятно, агенциите Да? биха могли да бъдат един независим орган. Ние бихме могли да подпомогнем процеса на тяхното превръщане в независими органи. Компетенция милион. Не смятам, че има нещо по-добро от Агенцията по околна среда в Копенхаген, що се отнася до нейната компетентност и професионализъм в сферата на околната среда. Така че смятам, че тази агенция следва да бъде насърчавана да работи в сътрудничество с другите агенции, да има контакти с тях. Например, с агенцията по химикалите със седалище в, Хелсинки или с ЕФСА. Така ще може да се отговори на потребността от независими оценки на въздействието. Така те ще бъдат независими и професионални. delle questioni импортанти, eh, ма, ma Ако има някакъв въпрос от особено значение, то тогава, както винаги има вариант парламентът да участва. Особено ако ние сметнем, че въпросът е особено деликатен, така че парламентът също може да привлече хора отвън, външни експерти. Но при положение, че ние имаме такива професионални, добре работещи агенции, като нашата агенция в Копенхаген. Ние трябва да ги използваме. Така че аз мисля, че наистина агенциите трябва да бъдат подпомогнати в това да се развият, да израснат до нивото на отделни независими органи. И тогава можем да ги използваме и ако е необходимо, можем да привличаме допълнителни външни експерти, в зависимост от конкретния случай. Искате ли да отговоря? А, да, благодаря ви. По първия въпрос, дали комисията ще представи своите оценки на въздействието, отговорът е да, разбира се, ще го правим. Ако вие поискате от нас, ние с радост ще дойдем и ще ви обясним и ще обсъдим с вас нещата за агенциите. Да, Агенцията по околна среда е независима. Работи много професионално. Ние им задаваме въпроси, както и задаваме въпроси на Агенцията по химикалите по предложенията, които са в тяхната компетенция. Така че те ни предоставят своя принос, но ние не сме убедени, че трябва да им даваме възможност да извършат проверка на качеството. Първо, защото те са неутрални, а второ, защото те не са неутрални. Ние смятаме, че е необходима неутрална оценка на въздействието, която обеднява економическия, социалния и екологичния аспект. Аз мисля, че има някои бизнес дружения, които биха искали да участват. Така че най-добре да използвам потенциала на генералните дирекции в комисията, за да може професионално да се изготви оценка на въздействието. Благодаря ви. И накрая докладчика, какво бихте искали да кажете в заключение? Благодаря, господин председател. Само накратко две неща. Първо, това, по което не съм съгласен с комисията, е много ясно. Да, наистина има съвет по оценка на въздействието в рамките на комисията и там работят служители на различни генерални дирекции в комисията. Аз предлагам там да има в този съвет и външни хора извън състава на служителите на комисията. Разбира се, хората, които работят в комисията, са независими, но все пак има едно подозрение отвън, че ако хората от комисията говорят, говорят с други хора от комисията и обосновават всичко възоснова на това, което са казали други хора от комисията, мисля си, че би било добре да има външни хора. Не смятам, че парламентаристите трябва да работят в този съвет. Смятам, че това не е добра идея. И Второто е в отговор на госпожа Хас и други. Не, не искам да огранича възможностите на депутатите да променят по съществен начин предлаганото законодателство. Това, което казвам, че ние не можем да искаме комисията да про... произвежда анализ, който е много подробен, който се отнася до разходите и ползите. Но ние трябва да сме подготвени, да сме отворени към идеята и изчисляване на това какви са разходите от приемането на предлаганото законодателство. Ние не е задължително да даваме винаги оценка, но все пак винаги трябва да сме наясно с потенциалните разходи. И разбира се, също така аз разбирам, че потенциалните социално-економически и екологични ползи много трудно имат количествено измерение но ние трябва да сме наясно с нещата и да вземем политическо решение и да носим отговорност за него. Така че не искам да ограничавам нашите способности, просто искам да имаме повече факти и информация преди да взимаме решение. Благодаря, господин председател. С нетърпение очаквам изменения, предложени от колегите. Крайният срок за внасяне на изменения 15 е септември, 12 часа по обяд. Извинете, 13 септември. Благодаря ви за това обсъждане. И моля този след обед също така бъдете в залата. Имаме интересна точка дневния ред. Ще се срещнем с Белгийското председателство, а също така ще имаме друг интересен въпрос. Предложение за създаване на Европейски и Международен екологичен наказателен съд. Предполагам, че френските колеги искат да посетят парада, но се надявам, че всички ще се видим отново в 3 часа. Благодаря ви.